Беларус. Нека първо дам думата на министър Лопес Гаридо от името на съвет. Е, Благодаря ви, господин председател. Благодаря за възможността да изразя е, становището на комисията по тези въпроси. Става дума за ситуацията е, във връзка с младсинствата в е, Беларус. Европейския съюз е, е много загрижен, наблюдавайки влушаване на ситуацията в Беларус. Особено по отношение на правата на човека. Липсва свобода на словото. Засилва се натискът върху медиите. Приемат се закони, с които се ограничава е, използването на интернет. Предприемат се действия срещу опозицията а това са ясни знаци за влушаване на положението във връзка с правата на човека. На 16 февруари госпожа Ештън направи изявление като върховен представител по въпросите на външната политика на Европейския съюз, тя изрази тревога във връзка с положението на полското младсинство в Беларус някои членове на организации, някои представители на това мълцинство бяха задържани и в становището, в декларацията на госпожа Ештън Имаше ясни призиви към властите в Беларус и декларацията бе предадена и на представителствата и на мисиите на Беларус в Европейския съюз, в държавите на Европейския съюз. Междувременно чухме изявленията на полския външен министр, Той, нека да кажем, че бе разочарован, бе много разтревожен и смутен от е, системното нарушаване на правата на човека и преследванията на е, представители на полското младсинство в Беларус. Няма съмнение, че Европейският съюз като цяло е много разтревожен, наблюдавайки това развитие. По тази причина смятам, че е особено важно съвсем ясно да изразим нашата позиция спрямо беларуските е, власти, е, да заявим, че ние държим на е, спазването на правата на човека, на принципите на демокрацията и зачитането на правата на мълчинствата като много съществена и неразделна част от правата на човека като цяло. Изрично върховният представител призова външните министри на страните от Европейския съюз в всички компетентни международни органи да се посочва необходимостта от зачитане на правата на човека в Беларус, което е в интерес не само на самата страна, на Беларус, не само на полското мълцинство там, но и в интерес на всички държави, на Европейския съюз и на света. Малцинствата и техните права трябва да бъдат е, зачитани, те трябва да имат е, е, достъп до всички онези е, възможности, които са предоставени на всички други хора и трябва да се ползват с е, всички права, които се предоставят и на останалите. Това въжи и за Беларус. Е, би трябвало да се ръководим и от политиката на партньорство и добросъседство в е, Източна Европа. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Георгиева. Благодаря ви, господин председател след изказването на председателството, което се позовава на позицията изразена от баронеса Аштън, където съвсем и, и където тя заяви нещата ясно, е, ние е, изразяваме своята тревога от влушаването на положението на човешките права в Беларус и особено отношението към полското младсинство там е,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 всъщност така достатъчни доказателства за това, че демокрацията се връща назад през последните години след направения напредък преди това и въпреки това ние трябва да продължим диалога с Беларус, колкото и да е трудно това, не само през правителствените канали. Естествено, че можем да използваме това партньорство, но да използваме и личните контакти, защото тези лични контакти може би е, ще са най-важните чрез обмен на студенти, възможност за бизнеса, е, културен обмен е, като платформа за така участие на народа в Беларус това е възможност да се възползваме от възможността за напредък на демокрацията в Беларус. И в заключение искам да заявя, е, че е, е, въпреки обрата през последните две години, комисията ще иска да продължи чрез сътрудничество с Беларус ускоряването на положителното развитие като е, продължим ангажиментите, които бяха поети преди две години. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на Испанското председателство и на комисията за коментарите. Мисля, че трябва да бъдем ясни. Когато говорим в момента ние не говориме за един единствен инцидент. Става дума за действия, които се извършват от един брутален режим, който не потъпква правата на малцинствата, както и правата на отделните граждани. Това, така, това е положението в Беларус. И мисля, че това трябва да бъде отправната точка на нашата дискусия, когато говориме и когато водиме диалог с този режим. Един диалог е двустранен процес. Така че, ако ние искаме нещо, ние трябва да искаме от режима в Беларус да, да спазва ангажиментите си. Режима в Беларус до сега не е направил това. Бих искал да подчертая, че тук не става въпрос за един проблем с полското мнозинство или полско, полски проблем. Беларус е стран, съседна страна на Европейския съюз, член от, на а, процеса за добросъседство. А до сега бел... властите на Беларус като че ли се отдръпват и се затварят за диалог, за сътрудничество. Така че трябва да изискваме на първо място първо, разбира се, зачитане на малцинствата, зачитане на човешките права, да се прекратат с насилията, които се извършват от а, властите и да се започне един истински диалог с Европейския съюз защото трябва да бъде ясно, нашия диалог трябва да бъде диалог за демокрация и човешки права. Диалог с гражданското общество. Защото Беларус е нещо повече от властите си. В Беларус има е, студенти, има жени, има гражданско общество. И това, което е, на което сме свидетели в момента, доказва още веднъж, че ние трябва да разговаряме само предимно с гражданското общество, за да има истински диалог. Благодаря ви. Господин Кристиан Вигенин. Господин председател, госпожо комисар, е, скъпи колеги, от името на социалните демократите ние изразяваме тревогата си за положението на правата на човека в Беларус, особено е, предвид е, служащото се напоследък. Ние искаме да изразим солидарността си с всички граждани в Беларус, които не могат да се ползват от основните си граждански свободни права в Европейския европейска страна от 21 век. Аз мисля, че това е недопустимо и ние сме единодушни за това. Това е всъщност е, е старта, но всъщност основният въпрос, който трябва да си зададем е първо е, на къде искаме е, да отведем Беларус и второ как. Мисля, че отговорът на първия въпрос е ясен. Ние искаме Беларус да бъде демократична страна, всичките, е, е, всички да бъдат демократично избрани и правителството, и парламента, и общините, т.е. да има свободна и творческа атмосфера в Беларус. Естествено, че искаме и страната да се доближи до Европейския съюз. Втория въпрос е как? Европейския съюз промени политиката си спрямо Беларус от е, изолация към привличане и е, като че ли тази политика води до някакви резултати. Разбира се, това не е достатъчно, не се прави достатъчно бързо и е, събитията, които наблюдаваме, особено през последните две седмици, показва, че ние трябва много по-активно да се ангажираме. Това, което открих като председател на е, делегацията на Европейския парламент и утре също заминаваме, също това, което виждаме, е, че на място е, че няма съвместна стратегия между трите институции съвет, комисия и парламент. Необходима ни е такава стратегия, е, за да могат взаимните ни усилия да бъдат е, засилени. Необходим е политически диалог, необходима е конкретна карта, конкретна пътна карта, не общи препоръки, а план за действие, е, който Беларус трябва да приложи на практика. Това трябва да правим, а не да се задоволяваме само с економическо сътрудничество. И, е, и от им, благодаря на представителя на е, социал-демократите от името на АЛДЕ, господин Гербанде. Ook ik beschouw е, het debat vanavond. Да, и аз Смятам, че събитията в Украина не са само регионален проблем. Същото може да се каже и за Беларус. Естествено, че е избора на Янукович и факта, че предстои посещение в Брюксел не бива да ни заблуждава. Това, което Лукашенко си е, позволява да върши в е, своята страна, показва, че той също е много близко до Москва. Е, в никоя страна на Европа не може да се търпи едно такова положение, което драстично показва правата на човека. Ние в никакъв случай не бива да загърбваме тази част от източна Европа. Може да се каже, че за известно време я бяхме позабравили. Става дума не само за правата на полското мълцинство, става дума и за нашата собствена политика, за визовата политика, за енергийната ни политика, която трябва да бъде съгласувана и единна, когато става дума за страни като Беларус и Украина. Същевременно трябва да пледираме към всички в е, Европейския съюз е, да е, поддържат отношения с тези страни, които да са насочени към това да показват привлекателността на Европа. Госпожа Хотова, благодаря, господин председател. Защо тази точка е включена в дневния ни ред? Мисля, че отговорът е съвсем ясен. В Беларус се бе проведена демонстрация и 40 представители на полското младсинство бяха арестувани. Естествено, че трябва да реагираме. Но както вече бе казано тук и от други колеги, от колегата Вигиленин, Европейският парламент би трябвало да преразгледа политиката си по отношение на Минск ние е, предвиждаме едно такова посещение. Е, четирима колеги ще участват в тази делегация. Там на място ще се опитаме да съберем колкото е възможно повече впечатления от да видим е, какво е положението не само по отношение на правата на полското младсинство, но и по отношение на смъртното наказание. Това ще бъде ето една съвсем конкретна проява на желанието ни да задълбочим е, отношенията си с страната. Господин Чернешки, от името на НП. Господин председател, дами и господа, Резолюцията на Европейския парламент за Беларус през март ще е нещо необходимо, но тя е още по-необходима днес. Съдбата на поляците, които живеят в Беларус, не е само полски проблем, както вече беше казано. Това е просто един израз и едно отношението на беларуските власти към ценностите на Европейския съюз ние трябва да да изтръгнем Беларуса от сферата на влияние на Русия, но същевременно да изискваме от страната да спазва основните принципи, като например зачитането на човешките права. Защото ако господин Лукашенко не разбира езика на демокрацията, той ще разбере езика на санкциите. Санкциите трябва обаче да се налагат на властта, на властите, на онези, които са отговорни за положението положението в страната. Е, ние провеждаме едно асимет, една асиметрична политика. Ние отваряме вратата, а не искаме нищо е, на, от тях. Така че аз мисля, че трябва да се върнем към черния списък. Благодаря ви, госпожа Кинга Гал, две минути. Като съпредседател е, на групата за националните мълцинства, националните общности и езиците, аз е, осъждам е, действията на правителството срещу голямото мълцинство на поляците и членовете на неговото мълцинство. Както ние чухме днес, е, има ясни нарушения не само за младсинствата, но и основни човешки права. Това показва недемократичното естество на политическата система и всички ние, членове на Европейския парламент, които сме преживели комунистическия режим, ясно припознаваме е, признаците. И ние трябва е, да отстояваме правата на националните младсинства и да определяме за недопустимо всяко всяко нарушение. Искаме комисията, върховния представител, да предприеме конкретни стъпки, стъпки и да отправи ясно послание към правителството на Беларус, че ако не поеме ангажимент да спазва човешките права, включително и правата на младсенствата, няма е, видимо бъдеще за връзките с Европейския съюз правата на младсинствата са част от човешките права и те не могат да се разглеждат като вътрешен въпрос на дадена държава или само двустранни отношения между Беларус и Полша. Това е проблем на Европейския съюз. Както вече стана дума, това е засяга нашата политика на съседство, източното партньорство и за това искаме комисията да отправи ясно послание и да направи ясни стъпки. Благодаря ви. Сега господин Либератски за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на съвета и на комисията за бързата реакция. Това е един е, много добър пример за спешна бърза реакция. Знаете, че тук не става дума за един конфликт между Беларус и, и Полша, става дума за нарушаване на човешки права и незачитане правата на малцинствата. Защо полското малцинство? Защото просто е едно голямо малцинство, добре организирано, и защото и си има и Милинкевич. Милинкевич, който е лауреат на наградата Сахаров, която му бе връчена от Европейския парламент. Така че за това. Какво да правиме? Аз съм разговарял с госпожа Ворис и господин Миленкевич е, на два пъти. Те са едни честни, добри граждани на Беларус. Те не искат санкции, политически санкции, те не искат економически санкции, те искат по-тясно сътрудничество между тяхната страна и Европейския съюз. Но това сътрудничество да бъде е, това, да, за това сътрудничество да има условия. Условията да бъдат е, напредъка на Беларус по пътя на демокрацията. Е, рад, радваме се, че делегация ще отиде в Беларус и която ще може да докладва какво става в страната господин Шимански. Дами и господа, е, Лисабонският договор изисква от нас да бъдем по-ефективни. Когато обаче ставаше дума за Хаити, ние бяхме невидими, когато става дума за дипломатически действия и има разногласия между институциите. Днеска обаче нека покажем, че можем да го направим. Е, съвета обаче иска да отложи някои неща. Парламента не може да, да наложи своята е, позиция. Госпожа комисар, имаше не, не, не, нещата пропаднаха. Не говорете за е, обмен на студенти или на гражданско общество. Е, нищо, не, нищо не може да стане така. Вашингтон го знае, Москва го знае. Така че нека да не реагираме много вяло и слабо на криза, защото така няма да стигнем до никъде. Господин Проташевич, две минути. Е, като е, ръководител на интерконтинент... Интерпарламентарния съвет за връзките с Беларус. Аз съм бил във връзка и с опозицията, и с гражданското общество, но и с властите и ги чувам, че с половиността приказват и е, приказват за международни стандарти и доближаване, но, е, е, как, но без да бързат, с техните крачки. Това е независима и суверенна страна, е, е, съответното правителство отговаря за положението, но когато говорят е, за международни стандарти, например на ОСР, тогава човешките права не са само вътрешен въпрос. Когато малка страна, когато всъщност малък град в Белорус, Иванец, където кметството решава да използва или да злоупотребява полицията или даже милицията, е, за да се нахвърли върху е, малка група, е, ръководна от госпожа Собал, която просто спасява и ремонтира стари сгради в центъра и това става културен център на полското мълцинство. Е, властите решават да изпратят полиция без съд и присъда. И всички свидетели е, нямат право да свидетелстват пред съда е, за... и изобщо да сме сигурни, че съдът е справедлив. Това не е крачка към доближаване до международни стандарти, тъкмо обратното отдалечаване от международните стандарти. Искам да повторя едно. Говорим за санкции всъщност ние смятаме, че економическата подкрепа трябва да зависи от отказа от подобни действия и от демокрацията в града. Господин Палецки има думата за една минута сега. Господин председател, е, конфликтите и неразбирателството спрямо организациите на полското младсинство в Беларус трябва да се реши незабавно от Минск е, по демократичен път, без използване на сила. Аз искам да подкрепя позицията на съвета е, по продължаване на сътрудничеството и личните контакти. Утре първата официална делегация от години насам ще замине за Беларус и е, очакваме открит и конструктивен диалог е, с е, властите и с опозицията. Ние ще направим заключения и евентуално предложение за участие на Беларус в парламентарна асамблея с Европейския съюз. Това предполага продължаване на връзките, но истинския тест ще бъдат местните избори на 25 април за всички медии едно, поддържат едни и същи и 100% от населението поддържа всички. Депутатите са назначения на избрани. Благодаря ви. Благодаря. Така, господин председател, благодаря ви господин Либерацки от социалистите и демокраците похвали Европейския съюз за бързата му реакция. Но всъщност заради тяхната политическа група ние днес не приемаме резолюцията. Е, комисарката, която се занимава с е, развитие в своето ежедневие, днес ни запознава с предложения. Кои са доволни? Може би вие всички сте доволни, но не и е, населението на Беларус. Дори госпожа комисарката, която имаше 5 минути за изказване, употреби само 2 минути за изказване, означава, че нещата не са удовлетворителни, но и вие не искате да го говорите открито по тези въпроси и не се възползвате от предоставената ви възможност. Искам да се приемат всички инструменти и да се използват те, за да няма нарушение на човешките права. Не говорим само за плоско младсинство, а въобще за нарушението на човешките права. благодаря ви, госпожа Бауер. всичко, което чухме за Беларус е впечатлението е, на демократичната опозиция и на полското младсенство. Е, това всъщност е, е обичайна практика за е, самодържавието, където опозицията е пратена в затвора. Аз съм от Словакия и много добре разбирам какво става в Беларус, какво става с господин Борис и полското младсинство. Това си е традиционен политически трик, младсинствата да бъдат разглеждани като врагове и обикновено политическите режими е, прибягват до това оръжие, когато е, времената станат трудни. Е, това е част изобщо от политическата практика в недемократични режими. А правата на младсинствата са неизменна част от човешките права, което е допълнително засилено от конвенции на ОНЕ но всъщност продължават арестите и заплахите срещу е, младсинствата. Това не е вътрешна работа на дадена страна и е, това е, всъщност беше е, посланието на посланника на Беларус пред Европейския парламент. Това е абсолютно недопустимо. Е, трябва да има послание от нас до парламента на Беларус и да се казва чисто и просто, че тяхната политика за потискане на опозицията и на младсинствата е недопустимо. А, сега. А...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 подобно изявление преди инцидента, но сега просто не мога да приема подобно изявление. Трябва да предприемеме мерки, трябва да действаме. Тези, които говорят за санкции днес, като че ли забравят, че ние вече сме налагали санкции, но като че ли политик, политиката не се е, промени поради тези санкции. Е, да, под, да подкрепим гражданското общество. Да, то се развива, но същевременно трябва много ясно да заявиме, че всяка една държава има задължения и отговорности спрямо своите граждани. Ние трябва да, да помогнем на медиите в Беларус, да подкрепиме телевизията, да разбира се, да създадем допълнителни условия за студентите, които искат да учат в Европа. Благодаря ви. Микрофон. Микрофон, ако обичат. Господин председател, дами и господа, предишния си мандат Европейския парламент прие няколко резолюции за Беларус, приканвайки режима да престане с нарушаването на човешките права. Европейския парламент доказа своята добра воля въпреки това обаче агресивната политика на беларуските власти спрямо е, малцинствата и по-специално полското малцинство буди загриженост, особено една година преди изборите. Много, инци... Много... тези инциденти са ежедневие. Е, хора биват заплашвани, включително и лауреати на наградата Сахаров. Така че аз не смятам, че ние трябва само да приемаме резолюции, но трябва и да призовеме беларуските власти да е, действат. Госпожа Аштън на основата на член 33 трябва да създаде процедура за мониторинг на тази страна. Благодаря ви. Господин председател, госпожо комисар. Добре, че обсъждаме Беларус тук днес, но да говорим е, далеч не е достатъчно. Днес Европейския съюз и Европейския парламент в частност трябва да подготвят стратегически план за подпомагане на НПО, гражданското общество и е, свободните медии. Е, човешките права са в основата на европейските ценности, но в Беларус е, живеят хора, които могат само да мечтаят за това. За това смятаме, че Европ... настояваме Европейската комисия най-после да е, предложи един план за осъществяване на тези цели. Госпожа Коларска-Бобинска отсъства, така че давам думата на господин Лопес Гаридо от името на съвет. Благодаря ви, господин председател. След като изслушахме всички изказвания по време на разискванията, мога само да се съглася с депутатите, които заклеймиха нарушенията на правата на човека в Беларус. В този конкретен случай Става дума най-вече за правата на полското мълцинство. А това означава, че е, Европейският съюз е жертва. Европейският съюз е засегнат. Става дума за правата на хора, които са свързани с държава член на Европейския съюз, но по-важното е, че става дума за правата на човека на доста хора, на цяло мълцинство. Правата на човека са универсални по своя характер. И затова Европейския съюз, независимо от тази връзка с държава член на Европейския съюз, трябва да реагира Независимо от това дали става дума за полско или за друго младсинство, винаги, когато се потъпкват правата на човека, ние трябва да показваме нашата непримиримост. За това, че режимът, правителството е, в една страна потъпква правата на човека, Всичко това естествено е условие за една бърза реакция. Много важно е да защитим хората. Много важно е да заявим категорично на властите в Беларус, че ние заклеймяваме едно подобно поведение свързано с груби нарушения на правата на човека. Госпожа Аштън е в е, непрекъснат контакт с господин Бузек, с председателя на Европейския парламент. Освен това, госпожа Ештън скоро ще посети и Киев, а е много възможно по време на нейното посещение господин Лукашенко да бъде в Киев. Така че ние отново ще заявим нашата позиция. Европейският съвет е, ще се занимае с темата в най-близко бъдеще, защото тази тема, въпросите, които обсъдихме днес, са особено важни. Благодаря ви. А, а, сега от името на Европейската комисия, госпожа Георгиева. Благодаря, господин председател. А, е, е, първо, искам да посоча четири неща. Първо, е, уваж... спазването на човешките права е криегален камък във външните отношения на Европейския съюз. Това е базата за ангажимента с всички страни, включително и с Беларус. Второ, нарушението на демокрацията в Беларус е, е, получи е, така стигна до, до, до много ниски стойности, но не започна миналата седмица. Започна е, към средата на 2009 година и през ноември Европейския съвет на министрите през ноември 2009 година настоя комисията да изготви предложение за съвремен план е, в подкрепа на усилията, които трябва да направят от Беларус. Службите на комисията е, изготвиха проекто План за реформи и сега Върховния комисар сигурно е, ще вземе под внимание препоръките, изготвени от е, е, мисията на парламента, която започва утре. Третото, което искам да кажа, е, че е, през, че ние ще имаме предвид последните събития и е, тогава върховната, върховния комисар с обратна връзка от съвместния план е, ще е, довършим работата си. И накрая през е, втората половина на 80-те години започна перестройката в е, е, бившия Съветски съюз и за пръв път в живота на много хора, включително и моя, имахме възможността а, да воюваме за професионален и студентски обмен. И в моя случай аз отидох до London School of Economics. Професионалният ми живот се промени и аз станах много по-полезна за родната си страна. Именно с това твърдо убеждение, че отваряйки демократичните канали, всички режими режими, е, под потиснически режими. Е, ние ще е, помогнем на тези държави и отново мога да повторя това, което казах за значението и полезността на личните контакти, подкрепата на бизнеса и необходимостта, въпреки затрудненията въпреки е, неуважението към младсенствата, което ние осъждаме, аз отново приканвам ние да останем ангажирани е, е, за е, да е, отпаднат бариерите пред е, народа на Беларус и е, да тръгне към свободните народи. Благодаря, госпожо комисар, за вашето изказване приключихме с дебата. Ще гласуваме на следващото заседание. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Бейджинг Плюс. Устно запитване. Госпожа Ева Бристекстон. Имате